Uh, uh, Колеги, моля заемете местата си. Um, Започваме заседанието. Обмен на становища с Ги Верховщад. Той преговаря от името на парламента по Брексит, както и колегата Брок, който също е част от преговорите като член на ръководната група по въпросите на оттеглянето на Международното кралство от ЕС. Виждали сме се няколко пъти с тях, имахме и публично изслушване за въздействието на оттеглянето на Е, Великобритания върху сферите, които интересуват нашата комисия. По време на изслушването стана ясно, че Брексит ще окаже много сериозно въздействие върху сфери, за които отговаря нашата комисия. Бяха повдигнати различни въпроси в тази връзка. Ме е решено всички тези въпроси да бъдат предадени на преговарящите. За това поканихме господин Верховщад, говорихме с господин Барние, поканихме господин Гуалтери, господин Брок да присъстват на заседанието днес. Давам думата на господин Верховстат. Той ще представи напредъка в преговорите и ще опише какво да очакваме от тук на сетне. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията Енви за поканата да бъдем тук заедно с Елмар. Благодаря на председателя Валиан и на цялата комисия за информацията, която ни изпратихте в ръководната група. Изключително полезна бе тази информация, когато приехме трите резолюции. До момента са прияти три ключови резолюции в Европейския парламент. госпожо Валян. Искам да говоря в две части. В първата част искам да говоря по общия подход, който имаме по Брексит от ръководната група и след това работата, която планираме за едните месеци. След това, във втората част, ще говоря за конкретни въпроси, които интересуват вашата парламентарна комисия. И ще задам пет основни въпроса, които според мен трябва да получат отговор на следващия етап на преговорите, отново свързани с МВИ. Така ще подходя аз. И така. По общия подход. Както знаете, на 13 декември бе прията резолюция. Съветът одобри съвместния доклад на Обединеното кралство и ЕС. Заключението, че има напредък по трите основни въпроса. Вие ги знаете права на гражданите, финансовите, финансовия въпрос и въпроса свързан с Северна Ирландия. Съветът и парламентът заедно стигнаха до заключение, че има достатъчен напредък. Достатъчен напредък не означава, че всички проблеми са решени, просто, че напредък е достатъчен. Не означава, че всички нерешени въпроси са били разрешени. Това се отнася и по теми, които интересуват вас. Има напредък, да, но по правата на гражданите има още безпокойства. Има изслушвания на Либе, Юри и Емпъл по този въпрос, като ще се говори за процедурата, която ще следват британските власти. Тази процедура за правата на гражданите ще бъде записана в договора за оттегляне. т.е. ще се свърши много работа, така че тази процедура да благоприятства гражданите. Когато публичните власти казват процедурата ще е проста, често се съмнявам дали ще е проста. Обикновено е точно обратното. Затова парламентът като първи защитник на правата на гражданите иска тя да бъде такава. Какво предстои? Има три задачи, три предизвикателства и три пътя, по които трябва да се работи. Първо, трябва да се формализира напредъка, доклада за напредъка и да го превърнем в официалния текст на споразумението за оттегляне. Ирландския въпрос, сумата, която ще се дължи и правата на гражданите. Сега, не са само тези три въпроси, има и други въпроси, които трябва да бъдат разрешени. Втория път, по който се работи, е споразумението за преходния период, което трябва да бъде подписано до март. Нужен е преходен период и трябва да се определи каква ще е системата, преди март. Ние трябва да одобрим един подход и то ще бъде подхода на съвета. Третият елемент е начало на преговори от март нататък. Не от сега, но от март нататък за бъдещите отношения. Той трябва да доведе до политическа декларация. Тази политическа декларация може да е анекс или част или отделен документ. Ние предпочитаме като част от парламента това да е написано в приложение. Тоест, разумението за оттегляне ще има две части. Първо, самото споразумение, което има три части. Права на гражданите, Ирландия и финансовото разплащане и след това преходната, преходния период или споразумението, където ще има пък и едно приложение, където ще е записана политическата декларация за бъдещите отношения. Това трябва да се направи до март тази година. Чисто политически това означава утре. Тоест в по-малко от 10 месеца, 9 месеца. За 9 месеца се ражда дете, не съм сигурен, че ще е достатъчно време тук. Така или иначе, за 9-10 месеца това трябва да се свърши. Как ще се организираме в Европейския парламент? По първите задачи, свързани с прозумението за оттегляне. Както казах, става дума доклада за напредъка да се превърне в споразумение за оттегляне. Парламента ще обърне специално внимание на процедурата, която ще се следва за правата на гражданите. Тази процедура е основна за нас, защото може да се гарантира на британците на континента, европейците в Великобритания същите права, но всичко зависи от процедурата. Статута уседналост вече не фигурира, но ако процедурата е толкова сложна, че се превръща в бюрократичен кошмар за хората да получат так- такъв статут, то тогава той е безмислен. За парламента наличието на процедура, която е автоматична, спонтанна, без административна тежест за европейските граждани, е изключително важна. Вторите задачи са свързани с преходния период. Съвета по общи въпроси на 29 януари ще приеме указание за преговорите с Великобритания по прехода. Ръководната група даде едно положително становище предварително на този съвет по тези указания. Тези указания казват следното. Преходът е просто предложение на общностното право, на съществуващото. Няма да има промяна без да се избира какво ни харесва и какво не. Или да се каже в прехода ни харесва да има митнически съюз, но не единен пазар или обратното. Или в единния пазар искаме да има движение на стоки, услуги и капитал, но не и свободно движение на хора. Така че преходът ще бъде просто едно продължение на членство без членство. с прилагане на законодателството с едно изключение – представителството на Великобритания в различните органи. Тоест, няма да има представителство в парламента, в Европейската комисия, в съда, в Сметната палата и Европейската комисия. Членство без представителство, бих го нарекал. Основно преход. Политиката ни е такава каквато е, законодателството продължава да се прилага, съде продължава да има правомощия, но няма да има представителство на Обединеното кралство в политическите органи на Съюза, които ръководят същия този съюз по време на прехода. Второ нещо в тези указания е, че новата система за европейските граждани, които живеят в Великобритания, ще бъде приложена чак след преходния период. И това е нормално. Новата система за права на гражданите, всичко за това, по което говорим, процедурата, ще стане приложима след преходния период. По време на преходния период нещата са такива, каквито са си и сега. Прилага се европейското законодателство. Третия елемент – кога приключва преходния период – Предложението в указанията е този преход да приключи през декември 2020 година. Парламента, както знаете, първата си резолюция бе малко по-отворен и каза максимален период 3 години на преходния период. Казваме на преговарящите, можем да се съгласим с идеята, края да е през декември 2020, но може да покажем и гъвкавост като смятаме, че това е необходимо по време на тези преговори. Третия тип или сбор от задачи през идните месеци ще бъдат формулирането на една нова резолюция, която ще се гласува през мартинската пленарна сесия в Европейския парламент. Една резолюция, за това как Европейския парламент вижда бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство. Изключително важно е вашата комисия тук да ни подаде информация за всичко, свързано с здравеопазване, обществено здравеопазване, екологични стандарти, продоволствена сигурност, всичко, което е в а, рамките на вашата комисия. Тъй като това няма да е кратка резолюция от няколко параграфа, това ще бъде дълга, поне 60 параграфа. На резолюция такава, каквито, такива, каквито познаваме. Така ще опишем и бъдещите отношения. Казахме, че според нас трябва да има споразумиране, е, извинете, споразумение за асоциация а, и глава по глава да кажем как виждаме търговските отношения, как виждаме тематичното сътрудничество и, споразу... и сътрудничеството по вътрешна сигурност, по външна сигурност, т.е. споразумение за асоцииране по член 237. За да бъде подготвено всичко това, ние организираме в момента от няколко дни семинари при закрити врата с Европейската комисия. Те върват паралелно с такива в съвета. Комисията организира такива срещи в съвета с тяхната група, която отговаря за Brexit и организира същото при нас с ръководната група. Имаме различни теми. Четири са семинари при закрити врата, дискусии с комисията и ръководната група и след това ръководната група и всички председатели на комисии са поканени и координаторите на групите, които се представляват в ръководната група и които са одобрили резолюциите на парламента. Седем семинара и седем теми се подготвят тези семинари при закрити врата. Един от тя, една от тези теми е много важна за Енви. Енви ще бъдат поканени. Това е за равните условия. Става дума също така за екологичните стандарти. Стандартите за обществено здраве, за безопасност на храните, които ще бъдат приложими в бъдеще. Тази покана ще бъде отправена към вас. Имайки на базата на тези семинари ще се подготви текст, той ще бъде изпратен по темите, които ви интересуват, за да може вие в комисията да обсъдите дали това отговаря на вашите искания, както и на позицията ви по конкретното част от бъдещата резолюция. И така, последно, Какви са конкретните въпроси? Чукам на отворена врата, както се казва. Та чукам на отворена врата, като казвам, че що се отнася до климатичните изменения, безопасността на храните, климатичните изменения, това са сериозни проблеми, но чисто географски те не са обособени. границите не си изпълняват изцяло функциите по тези въпроси, тъй като политическите е, граници не са полезни. Освен това, на второ място, 2000 европейски законодателни акта днес се прилагат. Околна среда и така нататък. Прилага ги и Обединеното кралство. Ясно е, че Брекзит ще окаже огромно въздействие по тези въпроси. И на трето място всички тези 2000 законодателни акта и различните предпазни механизми, които съдържат, не могат да изчезнат деня, в който имаме Брексит. Преходните мерки ще са задължителни. Част от нещата ще бъдат решени, разбира се, посредством този преходен период, защото след оттеглянето през 2019 до 2021 ще има преход и в този период ще имаме пълно прилагане на тези 2000, 2000 законодателни акта, така че нищо няма да се промени в този период. Но след това трябва да се види в рамките на това споразумение, асоциационно споразумение, което почива върху 117 член, ми позволите, това ще бъде и моето заключение на изказването ми, госпожо Валиан, има пет основни въпроса, на които трябва да се отговори. Вие трябва да отговорите. Заедно трябва да отговорим. Резолюцията през март. Първия въпрос е как да направим така, че Обединеното кралство да спазва същите стандарти за околната среда и храните, като, ни, като нас. Това е особено важно, имайки предвид търговските ни отношения в бъдеще. Как ще го направим това? Как ще гарантираме? На второ място, как ще гарантираме, че бъдещи решения на Обединеното кралство като трета страна за екологичната политика няма да оказват отрицателно въздействие върху останалата част от Европа. Поред мен това е втория предпазен механизъм. И тъй като когато стана трета страна, вече е различно. По време на прехода не е проблем. Но след прехода как да направим така, че това не засяга всички политики? Третия въпрос кой трябва да разреши вашата комисия, е как да има пърс достъп нещо ключово за гражданите безопасни лекарства. За всички граждани и на Обединеното и на останалите 27, тъй като те са част от Агенцията за лекарствата. Как ще го гарантираме? Четвъртия въпрос, който искам да ви задам и се надявам да помислите по въпроса за резолюцията е как да се справим с взаимното признаване на професионални квалификации, дипломи, граждани в работещи в сектора на здравеопазването. Последния въпрос. обмен на информация и важни познания. Нека ви дам пример, например, безопасност на лекарствата. Това е важна информация, която разполагаме, може би трябва да им я дадем, те да ни дадат. Uh, Знаете, случват се много неща в безопасността на храните, нещата се случват от днес за утре. При нас дори и правителства се сменят за това. Това беше голям шок. Как ще се постигне това? Не се смейте, господин Стас. Много добре знаете за какво говоря. Шанс вашата партия да влезе в правителство беше това. Said, think... Да, това са пете основни въпроса. Може да има и други. Но това са ключовите. Трябва да им отговорим в резолюция. Не като пишем доклад 100 страници, а просто като кажем, ето така, това е нашето становище, така трябва да сработи. Ръководната група и Елмар Брок ще трябва да окажат влияние, за да може нещата да бъдат прияти. Много се радвам, че сте ме поканили, ще ви изслушам. Не толкова бележките ви, колкото предложенията ви по тези пет въпроса. Uh, um, Благодаря, господин Перховщад, за това, че обърнахте внимание на толкова много въпроси във вашето изложение. Някои от тях вече са обсъждани в нашата комисия, други пък бяха нови. Предполагам, че доста интерес ще е, породи изказването ви. Господин Брок, преди да дам думата на, на колегите, ще се изкаже по темата. Заповядайте, господин Брок. Благодаря. Позволете аз да допълня няколко неща към това, което каза Ги. Мисля, че за сега сме създали добър модел, дали сме добър е, пример в ръководната група по Брексит. Доста колегиално се работи в момента до сега поне, което много рядко, рядко се случва. Толкова сплотен да е парламента по някой въпрос. Може да, да говорите по-близо до микрофона, защото трудно ви чувам. Ще се опитам. The second point is that he rightly speaks about Второто нещо, за което... Това, това което говори Ги, всъщност беше обобщение на 60 отдел, отделни точки. Така че много са въпросите, по които се, се говори. Всяка комисия, разбира се, изпраща своите въпроси и тревоги и ще ви помоля да се съсредоточите. Съсредоточите върху основните въпроси на този етап, а не на подробностите, които можете да ни изпратите в писмен вид. отношение на преходния период, ако нещата станат така, както ние си ги представяме, не би трябвало да има проблеми. Трябва да се приложи е, правото на общността, на Европейския съюз. Също така, е, промените, е, които проистичат от е, правото на общността, също трябва да, да бъдат приложени. Въпросът, който остава, това е нещо, което споменавате в експертния си доклад. Това е Северна Ирландия. Доколкото разбираме въпроса ни, трябва, ще има ще има общо, ще има подобно регулиране от двете страни на границата. Това да въжи и за екологични въпроси и въпроси свързани с безопасността на храните. Има, разбира се, практически е, въпросителни, но по принципните въпроси е, сме постигнали съгласие. По-нататъчното споразумение. Става въпрос вече за споразумение с трета страна. Новото споразумение, което ще, по кое, което ще се преговаря. Това не е, е развитие на сегашната ситуация. Това е ново споразумение с трета страна. Това означава, че от начало трябва да, да тръгнат а, преговорите. Както, например, търговските преговори с а, Канада. Те трябва да си дават сметка, затова трябва да видим как ще го формулираме. Трябва да се покрият стандартите, които са необходими, за да дадем достъп до пазарите си. Трябва внимателно да подходим, и трябва да внимаваме ролята на парламента като, закон, като съзаконодател да не бъде е, прескочена. Винаги. Това е класическа грешка в а, търговски споразумения. В, момент, в момента Британия не иска да е, има пълно участие, пълно членство в а, единния пазар, защото това предполага законодателство, четирите свободи и, и, и плащане на членски внос. Така че става въпрос за класическо търговско споразумение. Разбира се, да свързани с... Ту има и въпроси от областта на сигурността и така нататък. Вътрешния пазар и околната среда. В тази област интересна тема ще бъде споразумението, до което, което ще стигне в рибното стопанство, в риболова. 90% от британските риболовци са гласували за Брексит. Сега обаче искат по-голям дял на, а, в Европейския съюз. За сега 69% от износа им е за Европейския съюз. Аз, аз че, че ума ми не го побира как да се чет, как едновременно да мисли за тези цифри. 90% гласували и 69% от износа им да идва насам. Системата квоти, а, риболовните а, пространства. Това е един въпрос, който ще бъде от интерес, разбира се, от Комисията по риболов, а, но а, тя е от значение и за тази парламентарна комисия. Еви. Останалите въпроси, както казах, са предмет на класическо споразумение, търговско споразумение. По-специално за общественото здраве сега и фармацевтичните компании. Пратени бяха а, няколко въпроси за, за а, фармацевтични продукти, които проистичат от, които идват от Великобритания. 70% бяха споменати. Това обаче не е ясно дали дали, дали има връзка с, с Брексит изобщо. Дали 70% ще остане? Yeah, uh, дали а, агенцията не си а, върши работата или просто а, се съсредоточава върху, върху производство. Говор... Някой спом... твърди, извинете, че 70% от ново разработваните лекарства се, се разработват в Великобритания. Това трябва да се промени. Не знам дали е проверено, аз не мога да си представя, че наистина а, така стоят нещата. Интересно би било да се провери обаче. Трябва да се провери. Да се поясни. Аз не знам. Нямам отговор, но... Но, но ако трябва да, да предполагам, мисля, че или може да не стоят така нещата, или ако така стоят нещата, трябва да се направи нещо по въпроса. И пак, независимо от това дали това е вярно и, или не, пак това ще е трета страна и трябва, трябва по същия начин да бъде проверена преди да се сключи споразумение, така че сме сигурни, че стандартите ни са, а, са зачетени. После по-общите въпроси за, за безопасността на храните и фармацевтичните изделия. бъдещите отношения не биха трябвало, не, биха, не би трябвало да нарушават политика ни до сега. Варианта Великобритания да има пълен достъп до пазара без да, да плаща за определени продукти – в финансовия сектор се, се правят такива спекулации, други области, но ако това се допусне, ако се отворят определени групи стоки, е, това означава, че просто ще има а, достъп без да си плаща вноските, без солидарност към структурните фондове, без да подлежи на решенията на Европейския съд и така нататък. По тези въпроси трябва много да, да внимаваме. Едно нещо не, не трябва да пропускам в а, никакъв. И, и едно нещо не би, не би трябвало да пропускаме. Защото една страна, която напуска Европейския съюз, не може да се радва на същите ползи, както страна, която е пълноправен член и си изпълнява задълженията към съюза. Това е а, нещо, което не бива да, да изпускаме от поглед. не може положението след излизане, след Брексит да, да бъде непроменено. Това, което трябва да бъде наша отправна точка, е, че те са напуснали, че те са вече трета страна и преговорите трябва да, трябва да започнат от началото и да вървим по тях точка по, по точка. Това не е продължение на съществуващото положение на страна, която е част от вътрешния пазар. Сектор по сектор трябва да се разглеждат а, правата в преговорите, Защото сектор по сектор може сега да изглеждат сравнително а, ясно и лесно нещата, но в крайна сметка това, което се постигне като принципно положение, може да бъде пълна каша. Никакви а, автоматични а, права и, и не, би, не трябва да се дават а, на трета страна. И не бива никой да, да, да, да, да си прави такива иллюзии, защото това било недоразумение. Благодаря. Да, действително в някои сектори може да е малко по-сложно. Колегите ще се кажат мнението. Почна с координаторите. Общо 12 души ще си скажат. Господин Лизе, 2 минути и половина. Това е, е, това е режима, в който ще работим. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Гиверховстат и Елмар Брок. Мисля, че основната посока на преговарящите я споделяме ние в нашата комисия по преходното споразумение. Мисля, че е много важно да се подчертае, че не бива да има никакви отстъпления от прилагането на общностното право по отношение на околна среда, обществено здраве, безопасност на храните. Ако продължи този преходен период след 2020 година, може и да е добре, както каза Гиберховстат. Колкото по-голям е преходният период, толкова по-големи са шансовете някои хора да се вразумят и да стигне до заключението, че Брексит може би е била лоша идея. Два конкретни въпроса имам във връзка с околната среда. Срещнах се с представители на химическата индустрия в Германия. Те казаха, че най-важно е споразумението РИЧ да остане в сила, британците да продължат да го прилагат. Не можехме да предположим, че ще се постави такъв въпрос а, точно от а, химическата промишленост преди няколко години. И министър на околната среда на Великобритания Майкъл Гол а, каза, че иска не по-малко, а повече екология. Подозираме, че търси аргументи за Брексит, не че иска такова развитие в дългосрочен план. Ще питам моите колеги какво мислят за това а, по отношение на а, общественото здраве, фармацевтичния сектор, с тези 70% производство а, и на мен не ми се вярват. А, лекарите, пациентите, дори правителството искат в а, здравния сектор всичко да остане както до сега. Но очакваме британците да поставят въпроса на масата а, не е под а, судинка да ни се казва, че британците не искат промяна. Защото това е частично оттегляне на желанието за Брексит. Сега процедурата е започната така или иначе, желанието е изразено. А, ако има различно желание, а, то трябва да се разгледат тези въпроси в по-широк контекст. Благодаря, господин Дес. Благодаря съвсем накратко. Наистина боли всеки път, когато чуя, че Обединеното кралство се разглежда като трета страна. Както знаете, в моята страна има много хора, които са против това развитие на, на нещата и ще продължим да го, да го вършим. Но така стоят нещата в момента. Много неща споменахте и намекнахте, които, бяха, които са особено важни. А, много е важно да се запази сегашното положение при прехода, за да се осигури приемственост и сигурност, от която имаме нужда. Освен това, а, бизнеса няколко пъти изтъква, че не иска, не иска на два пъти да се сменя режима, а да се сменя ситуацията, а само вед, веднъж да, да, трябва да се съобрази с промяна. Екологичните стандарти. Много хора мислят, че мрексите в, в, е възможност да се, да се неутрализират, да се махнат всичките ограничения, които в момента съществуват. Господин Фараш, Фокс и други са го изтъквали като, като възможност публично. Ще бъде ли ясно в резолюцията, че при бъдещи търговски споразумения, споразумения за свободна търговия, че трябва да се каже, че ще има ще има клаузи изисквания за спазване на екологичното законодателство, защото а, винаги се е, залага това в споразумението на Европейския съюз, изискване за минимално спазване на изискванията. После, изпълнението. А, след като вече няма да сме под юрисдикцията на Европейския съд, това означава, че не само а, компетенциите на комисията стават неясни и правомощията си, но и правата на гражданите. Няколко пъти, няколко пъти е, граждани са съдили Великобритания заради нарушения. Какви ще, механизми ще има как, сега за, за е, прилагане, изпълнение на а, е, тези е, изисквания за стандарти. След това достъп до е, лекарства трябва също да бъде приоритет при преговорите, така че е, да се гарантира Е, достъпа на а, пациенти до лекарства, както и изисквания за, стан, за а, качество на лекарствата. Това трябва да бъде е, много ясно ключова цела. Господин Брок каза, че не може подробно да говорим сега, но ако това залегне в резолюцията, би било чудесно. Благодаря. Спожа Гърлинг. Благодаря. Подобен въпрос ще да задам като този на СЕП. Бъдещите търговски отношения, какво ще изискват от Обединеното кралство в отношение на околната среда? Както казахте, в момента има минимални изисквания за участие в едишния пазар, така че ще има а, такъв елемент в а, а, споразумението, което специално ще се е, създаде по този въпрос. Екологичният въпрос обаче никога не излиза на, на преден план. И едва ли ще бъде основна тема, най-важната тема, в което и да било, в, което и да било в каквото и да било споразумение бъдеще. Така че бих искала да се изведе на преден план. Но това, което каза господин Брок да, разбира се, на този етап не може да се говори по детайлите, но аз говоря за принципен въпрос, като повдигам това. Втория въпрос, връзка с преходния период. Не ми е ясно изобщо какво значи това понятие. За мен това е просто продължаване на преговорите по 50 ти член. Има толкова много, което ще предстои да се е, договаря и по време на, на преходния период. Даже много от екологичните въпроси сигурно тогава ще се гледат. Така че това реален, е, това реален е, преходен период ли е? Защото моята идея за преходен период е да, да започне плавно да се прилага споразумението. А не ми се струва, че ще има споразумение до тогава. Готово. Аз как... след е, средата на другата година аз няма да съм в парламента, но е, какво ще, как стоят нещата с преходния е, парламент и британските депутати по време на преходния период? Как виждате нещата във вашата ръководна група? дали изобщо някакъв британски е, глас ще се чува по време на този е, преходен период в е, парламента. Господин Гербранди. Госпожа Гербранди. А, извинявам се, от негово име ще се изкаже. Да, действително, болезно е да, да бъдем наричана трета страна и да ние действително се борим. На 40 години Обединеното кралство е член на Европейския съюз и много екологични закони сме приели. И сме подписали множество споразумения. Много от които въвеждат задължителни цели. Парижкото споразумение, стандартите за промишлените емисии, защитата на а, диви видове, директивата за местообитанията и така нататък. От катастрофично би било е Великобритания просто да, да излезе от тези споразумения и да занижи екологичните си стандарти. Давате си сметка, госпожа Мей и госпожа Голов наскоро излязоха с 25 годишен план за околната среда, което е чудесно, но днес чухме, че Обединеното кралство в съвет не отстъпва по отношение на целта за рециклиране до 2035 година, целта от 65%. Опитват се да се противопоставят. Сигурно съм, че и за други неща няма лесно да, да приемат. И е опасно, е страшно, ако изведнъж се потъпчат 40 години по на околната среда. Ние не сме трета страна. Ние се съобразяваме почти изцяло с европейското законодателство. До сега, ако не се съобразяваме, се налагат санкции. Но мантрата на референдума беше, че трябва да си върнем обратно контрола в наша страна, в наши ръце. Та, ако приемем, че този контрол ще означава занижаването на стандартите и е, начина по който ще се изпълняват, ще се спазват тези стандарти в Обединеното кралство, не е ясно, след като няма да подлежим на юрисдикцията на Европейския съд. Какви, така че какви ще са гаранциите, какви ще са санкциите в бъдеще. Не става въпрос само за околната среда и за лекарствата, става въпрос за търговия, за, за, за търговия, в това число незаконна търговия, продукти от диви видове. Необходимо е международ, необходим е международен договор, за да се, гаранти, за да се гарантира тези стандарти с всички механизми и инструменти на международен договор, на международна спогодба, за да се заложат гаранции за спазването на стандартите и в бъдещето. Достъпа до, до е, лекарства искам също да, из, да изтъкна е двустранен въпрос. Господин Фланаган. Uh, uh, Много благодаря за възможността да ви задам въпрос. Вие преговаряте по Брексит. Когато бях избран в Европейския парламент, аз започнах да представлявам моите избиратели, а сега вие представлявате възгледите на Европейския парламент по Брексит. Доколкото разбирам, че оглед на, на вашите възгледи, изборът ви не е бил най-добрия. Именно за това Великобритания напуска Европейския съюз. преди референдума вие описвахте Великобритания като държава във война, ако реши да напусне. И въпросът, който искам да ви задам е ще се окажете ли прав, ако Великобритания се превърне в джудже, ако а, направите Ирландия зависима от а, търговските взаимоотношения, които договерите, А, ще бъде ли Великобритания джудже, ако вие сте в взаимоотношение с някого, връзки с някого и той иска да ви напусне. Дали ще искате да го превърнете в джудже? Може би това е вашата роля да прокарате тази линия. Казахте, че вашата комисия, нашата комисия трябва да даде информация. Бяхте в комисията Агри, в комисията МВ. Сега виждате каква информация получавате казвате, че а, резолюцията трябва да бъде одобрена от комисиите преди да се приеме. Няма ли да е по-смислено, ако бяхте разговаряли предварително с нас по структурата на вашите намерения? Знам, че имам, нямаме много време. Още един въпрос. Какъв трябва да бъде съветът? Къде трябва да е границата между Европейския съюз и Великобритания? Какво ще, какъв ще бъде ефектът върху рибарите? Какво ще какво ще могат те да ловят в своите териториални е, води. А, но като цяло пожелавам ви а, е, успех във вашата работа. Господин Тейлър. Благодаря за вашето изявление. Ще направя няколко забележки. Споделям възгледите на повечето си колеги, но имам един въпрос към вас. А, в а, информацията, която изпратихте, а, говорихте за законодателството в областта на екологията и а, за това, че трябва да се прилага. Аз се интересувам и от хуманното отношение към животните. То не се споменава в този документ, но въпреки това е много важно да се подчертае а, а, това за лабораторните животни, домашните любимци и дивите животни. Има редица законодателни актове в тази връзка, които имат влияние върху търговията а, и трябва да се вземе решение благоприятно за Европа. Ако британското правителство реши след Брексит да не спазва най-високите стандарти, например по отношение на а, а, хормони при отглеждането на животни, а, и иска да занижи тези стандарти, ние трябва да сме сигурни като европейци, че съвсем специфично, изрично сме споменали а, хуманното отношение към животните и животинското здраве в а, а, преговорните документи. Благодаря, госпожа Рид. Здравейте, господа. За разлика от моите колеги от комисията, смятам, че Брексит ще бъде възможност Великобритания да процъфти. Разбира се, че част от европейското законодателство по-скоро пречеше на процеси в Великобритания. Имаше огромни ферми, а, които отглеждат а, зърнени култури. А, фермери в а, моето мой избирателен район трябваше да спазват изискванията на Европейския съюз, които ги ограничаваха. Имам приятел, който отглежда пчели а, те умираха от а, глад, защото намираха много по-малко храна а, на а, големи територии а, от монокултури. Фермерите в а, Великобритания отглеждат а, все по-малко карави, а, защото няма достатъчно пасища, отглеждат се цветя вместо това. Така че се надявам за бъдеще да има повече поляни, пасища с а, диви цветя и растения. Това ще ни се отрази добре. Разбира се, че искаме да търгуваме, искаме да поддържаме приятелски взаимоотношения с съседите си, но искаме и да имаме възможност сами да приемаме законодателство за нас. Така че се надявам да постигнем а, споразумение, което Европейски съюз няма да ни казва какво да правим а, след 10 години. Благодаря, госпожа Мелан. Благодаря за вашият доклад за текущите преговори. Имам пет въпроса от името на моята политическа група. Говорите за еднакви стандарти в Европа, които да се спазват и в Великобритания. А, господин Брок каза, че британците имат може би намерение да занижат стандартите. Ако Великобритания се превърне в трета държава, това не е изключено. А, както каза господин а, Фланаган, а, и аз питам къде ще бъде границата в а, Кале. А, има, например, нещо като граничен пункт, а, на който се задържат а, мигранти. А, те пътуват а, от един а, лагер в а, друг а, из а, Франция. Някои получават статут на беженци, други минават в нелегалност и отново се озовават в Кале и живеят при а, ужасни нечовешки условия. Така че, действително, въпросът къде протича границата е от съществено значение и трябва да бъде договорен. Госпожа Магинес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Верховстат и господин Брок за представенето. И за това, че е, ни задават пет ясни въпроса. За съжаление, ще можем да отговорим на това едва когато знаем решението на Великобритания действително някои се отнасят до сигурността на пациентите и фармацевтичната промишленост. Когато говорите за достъп до лекарствата, 45 милиона пакета с лекарства се изпращат от Великобритания към Европейския съюз и обратно тази търговия е изцяло организирана. Не знам какво ще се случи с нея. Не знам какво Великобритания иска. Колкото повече говоря с моите колеги, оставам с убеждението, че те искат това да остане така. По отношение на трансграничното признаване на медицински квалификации, мога да кажа, че чрез Европейския съюз имаме чудесна система в здравеопазването. Говорих с ирландските ми колеги медици по този въпрос. Няма да имам време да се спра на, подробно на всичко това, но действително има проблеми с безопасността на пациентите, ако се отклоним от досегашната система. Фармацевтичната промишленост – се опита да подчертае желанието си да остане в досегашния режим, включая и Агенцията по лекарствата. Те имат опит, но нямат право на глас. Така че да се включ... слушаме в гласа на британците. По отношение на Безопасността на храните, това ще бъде притеснителен въпрос. Ако Великобритания сключи търговски споразумения след излизането си от Европейския съюз с трети държави, ще има проблем с стандартите за безопасността на храните. Ще трябва да преговаряме в вакуум. Не знаем какво искат великобританците и не знаем как да защитим потребителите. Благодаря, господин Лайнен. Благодаря, госпожо председател. Ако Великобритания напусне единния пазар, се опасявам, че ще се променят и нашите стандарти по отношение на екологията, безопасността на храните, общественото здраве. Британците неколкократно казаха, че искат различни стандарти. А, факта, е, че Тереза Мей не е съгласна с целите ни а, по отношение на пластмасите, е само един пример, че положението ще се влушава, няма да се подобрява. Както и при други търговски споразумения, с помощта на регулаторен комитет се опитахме да овладем нещата, но ние сме 27 държави а, Великобритания е една държава. Не можем да се равняваме по тях. Не можем да позволим Великобритания да ни а, завлече надолу, място, където не искаме да бъдем като Европейски съюз. Нямам време, ще се спра само на една тема. Мисля, че Великобритания ще се. А, ще излезе и от споразумението Евратом това ще е проблем, защото в Великобритания има радиоактивен материал, имаме стандарти е, за атомни електроцентрали, за съхранение на радиоактивни материали и ще има много въпроси, свързани с напускането на споразумението Евратом. Кахенс Флорент има думата си като слушам дискусията, а, ми става ясно, че почти очакваме да се променят стандартите. Ако те се променят, тогава се питам доколко 27-те държави са подготвени. А, ще са готови да проверяват стандартите в Великобритания в областта на химикалите, например, употребата на азбест а, и не знам дали ще успеем да контролираме изобщо споразумение с трета държава, в този случай Великобритания. Благодаря, госпожа Кабезо Рис. Благодаря, госпожо председател. Разбирам, че темата здравеопазване е доста неопределена с напускането на Великобритания на Европейския съюз. И до сега имахме много проблеми. Говорихме с представители на Обединеното кралство. Проблемът е, че а, Великобритания се отдалечава от модела на здравеопазване на Европейския съюз. И за това смятам, че вие се дистанцирате от нас и ще бъде трудно да се постигне споразумение, което да гарантира, че вие ще спазвате нашите стандарти. В тази връзка има много въпроси, като например медицинските работници. Има много медицински работници, които не са британци, 10% общо от заетите в сектора на здравеопазването в Великобритания. Говори се за продължаващо обучение на персонала, когато говорим за признаване на квалификации в медицинския сектор. Мисля, че трябва да по-скоро да отворим врати. Това ще направи Великобритания, за да не загуби. По отношение на научните изследвания, научните изследвания то Великобритания получаваше средства нетно като участник в рамковите програми. Говори се за 70%. Но мисля, че останалата част от Европейския съюз допринася най-много в сферата на научните изследвания. Аз Смятам, че по отношение на фармацевтичната промишленост трябва нашите стандарти да бъдат нашата изходна позиция. Не можем да отстъпваме от изискванията си, очакванията си за качеството на живот. Благодаря. Това бяха изказванията на нашите а, членове. А, ще коментирате ли а, по тях? Ще коментирам някои, ги други. Съжалявам, че трябва да си тръгна. Трябва да произнеса реч в моя избирателен район. Това е най-важната част. Да сме близо до гражданите. Ще отговори на немски. преходните разпоредби, тук ще говоря малко по-общо, доколкото ние разбираме това, означава, че ще бъдат запазени правилата, стандартите. Може да ви се стори малко общо като изказване, но това е нашата позиция. И след това ако а, успеем да го постигнем, а, ще се сключи споразумение с а, трета държава. Тоест а, няма да има продължаване, ще има ново споразумение. Понякога, като а, чувам забележки от Лондон или в Европейския парламент, имам чувството, че най-ревностните привърженици на Брексит сега твърдят, че всичко трябва да остане както до сега британските документи по някой път звучат като молба за приемане, с изключение на спазването на четирите свободи и правомощията на, Европейския, на Съда на Европейския съюз, Сметната палата. мога да посоча множество примери за това по отношение на фармацевтичните продукти, например, има такива а, желания. А, германците, например, а, се чудят как може да се сключи споразумение като с трета държава при положение, че износа на Volkswagen, например, е толкова голям. Аз мятам, че Великобритания трябва да понесе последиците от решението си да напусне Европейския съюз. Трябва да го направим обаче чисто и трябва да се постарам да намерим конструктивно решение. А, за съжаление, все още сме доста далече. А, Великобритания отхвърля норвежкото а, решение, а, защото не иска да бъде част от Митническия съюз и иска спор... търговско споразумение. А, така че просто иска да влезе в а, единия пазар без а, да поема задължение. Така че ако погледнем а, съвкупността от а, теми, не бива да допускаме Великобритания да стане де-факто член на единния пазар без всякакви задължения. На второ място, когато сключваме търговски договори, трябва да се опитаме да ограничим щетите. Има такива и за двете страни, повече за Великобритания, но условието е Великобритания да спазва стандартите. Тук споменахте регулаторен комитет, както при преговорите по ТИТИП. Аз съм против това, защото те ще договарят правила без участието на Европейския парламент. Всяко споразумение трябва да отчита ролята на Европейския парламент като законодател и контролираща инстанция, не да се договарят в Лондон. Ако Великобритания каже, че иска да е автономна, но не иска да, не иска да напусне Европейския съюз, още не съм успяла да, да си представя как, как трябва да изглежда това. А, надявам се предложенията на британците да ми помогнат да си отговоря на този въпрос, да мога да си представя такава ситуация. А, но предупреждавам, не бива да тръгваме по погрешен път. Да се подаваме на а, инсинуации. А, и когато Майкъл Голф каже, че иска повече екология, той е ревностен привърженик на Брексит. Изобщо не обясни как иска да се отърве от бюрокрацията. А, как британците, напускайки бюрокрацията, проистичаща от законодателството в екологичния сектор, искат да постигнат по-високи стандарти, не ми е ясно. Същото въжи и за селското стопанство и всички твърдения в тази посока. Трябва да бъде ясно, че по отношение на качеството на продуктите, трябва да проверяваме продуктите от Великобритания, така както правим това с продуктите от всяка друга трета държава. И ако някой предложи Великобритания да стане член на а, агенцията по лекарства, а, то а, аз се питам а, как това се съотнася с а, а, това, че а, няма да участват в а, управлението. Ако си платят а, членският нос, а, може и да стане. А, например, а, от норвежка страна чух, че по отношение на а, а, Хоризонт 2020 или Еразъм те плащат същия процент от БВП, както държави и членки, за да участват. Ако те избират само онова, което е добре за тях, трябва да имат предвид, че и в областта на научните изследвания трябва да поемат ангажименти, за да продължат да участват в тези програми. В Великобритания няма критична маса, за да стои добре на световната сцена, би могла с Европейския съюз. Но при положение, че 25% от Хоризонт 2020 като средства са попадали в Великобритания, то по-нататъчното им участие в подобни програми би било само добре за тях, но това трябва да се договори. Една четвърт от бюджета за Хоризонт 2020 отива в Великобритания. Така че привържениците на Брексит трябва да си помислят как да се реши този въпрос. И това са горчивите факти, с които трябва да се занимаем. Господин Фланеган, вашата политическа група е част от ръководната група по Брексит, така че имате информация за всичко. Не сме крили нищо от вас. Смятам, че можем да си сътрудничим добре. А, господин Тейлър, споменахте здравето на животните. Аз а, знам и а, смятам, че здравето на животните е част от безопасността на храните, както по отношение на стандартите за безопасност на храните, така и екологията. Ако продукти от Великобритания не отговарят на европейските стандарти, ще има проблем пред търговията. Това е връзката, която аз виждам. Хайнц Флоренц и Петър Лизе казаха, че трябва да се проверяват стандартите. Може би трябва отделно да говорим за това какво означава да се прилага РИЧ в Великобритания след напускането на Европейския съюз. Как да се постигне сътрудничество и как да се спазят стандартите, това е от общ интерес. Но ще ви помоля че а, тук а, става въпрос за отношенията между Европейския съюз и Великобритания. То... Е, Йо Лайнен спомена нещо важно споразумението Евратом не само заради радиоактивния материал, а и заради спазването на стандартите за безопасност, контрол. Този проблем още не е решен, е много важен. И със сигурност ще бъде специална глава от преговорите, а, какво ще означава напускането на Евратом по отношение на сигурността, така или иначе, когато стигнем до по-деталните преговори, ще се обсъжда това. Сега в момента още сме в а, началната фаза на преговорите. А, до март трябва да има споразумение, трябва да е ясно какъв ще бъде преходния период, за да имаме две години повече, за да договорим разумен, разумни условия на нашите взаимоотношения. И след март 2019 година Великобритания се превръща в трета страна. Дори при положение, че ще има специален договор за преходен период. Така че когато преговаряме за бъдещите взаимоотношения с Великобритания, преговорите ще се водят като с трета държава. Това трябва да бъде съвсем ясно, за да не, е, за да не ви давам е, надежди е, при положение, че ви споменахте граници, миграция. По време на референдума на британците им се обясняваше, а, че след като напуснат Европейския съюз, те ще отговарят за проблеми, свързани с миграцията. Свободното а, движение а, на полски работници беше смесено с а, движението на мигранти от Сирия и Ирак. Франция положи доста усилия в Кале. Великобритания, която не е част от ченгенската система и винаги е контролирала границите си. Те никога не са се отказвали от граничния контрол. Франция защитаваше Великобритания и границите си. След Брексит Франция ще бъде освободена от тази отговорност. Така че британците трябва сами да решават проблема си. А, няма да има задължение за а, защита на границите от страна на Европейския съюз или на Франция. Благодаря. Благодаря, господин Брок. Господин Верховстат. Uh, Ако слушаме господин Брок, вашата комисия отговаря за всичко. Дори споразуменията между Британия и Франция. Мнозина от вас и Елмар говориха за трета страна. Господин Денц не беше много удовлетворен от това, че използваме тази дума, но това не е наш избор. Това е избор на Обединеното кралство. Ако Обединеното кралство каже свободата на движение не е възможна, то тогава такова решение не е възможно или решение Норвегия, но е възможно. Когато Великобритания каже, съда няма да извършва надзор, то тогава... Because there is an oversight by the ECJ. When Britain... Когато Великобритания каже, искаме да имаме цялата суверенност в ръцете си, да подписваме собствени сделки и споразумения, тогава няма как да има търговско споразумение. Не сме го избрали ние това. Това е ваш избор. Това са вашите задължителни принципи, които искат от пълноправно членство да се стигне до не е възможно. След това митнически съюз също не е възможно. И така нататък. Днес говорим за споразумение с трета страна. Това са задължителните елементи, които показват какво е пред нас. Това не е избрано от 27-те държави членки. Не сме казали какво искаме ние. Единственото, което не може да се случи, е да се създаде положение при екологичните стандарти. То се отнася обаче и до всичко останало. Ако говорим за финансови услуги, е същото. Причините са същите. Т.е. накрая да се подринат основите на нашия съюз. Обединеното кралство сега е една от 28 страни. Когато говорим за екологични стандарти, всички сме в Европейския парламент, в комисията, в агенциите сте представени, навсякъде сте. И работите с другите държави членки, 27 и се постига съгласие време на време, разбира се, може да има блокиращо младсинство и тогава Великобритания понякога може да играе основна роля, имаме примери за това, но така работят нещата. Това, което няма да позволим е тази система да бъде заместена от една двустранна система, в която за всеки екологичен стандарт имаме споразумение между С-27 и ще водим преговори с Обединеното кралство тогава направо може да се откажем от Европейския съюз, защото така ще изпратим сигнал на всички. Излизайте и печелите. Печелите правомощия, власт. Това ще бъде записано навсякъде двустранно споразумение между Виненото кралство и 27 държави членки. Това няма да се случи, няма да го позволим. Не и що се отнася до екологичните стандарти, до финансовите услуги, в нито един сектор на Съюза няма да го позволим. Защото то уронва основите на Съюза, създава нова система, в която една държава е част от 28 и след това се замества от двустранна система, в която когато излизаш, получаваш правомощия за двустранни изделки с Съюза. Системата трябва да е такава. 27 държави определят своите стандарти и това е. Това няма да се промени. В бъдеще ще има консултации с Обединеното кралство по време на прехода. В бъдеще ще има система за арбитраж с кралството по новата система, бъдещите отношения ако има спорове. Това, което няма да направим, е да уроним автономията на тези 27 държави да определят стандартите и да ги прилагат. Така че консултации при прехода – да, арбитраж, бъдещите отношения – да. Всичко това ще е възможно, но не и автономността на 27-те да вземат решения. И след това да поискат от нашите партньори да ги прилагат, като Обединеното кралство. Тоест може да има консултации, не може да има изнасяне на автономията ни, включително на Европейския парламент, към един нов вид орган, автономен за вземане на решение на отношенията, защото това ще изнесе навън нашите правомощия и автономност. Казвам ви го, защото това е същия проблем. Всички казват, искаме нещата да останат такива, каквито са. Е, няма как да стане това. Не е възможно. Не може да се използва целият този дебат, за да се намаляват правомощията на Съюза. На второ място, ако няма да позволим стандартите на Съюза да бъдат занижени реперите ще бъдат нашите стандарти. Винаги го правим, когато говорим за отношения с друга страна. Нашите репери не могат да бъдат занижени. Стандартите трябва да са високи. Не може тук всеки да се втурне да занижава стандартите. Може да бъдат и стандарти за труда, сега няма да го обсъждаме тук, тъй като това не интересува тази комисия, други комисии ги интересуват. Трето нещо, което се казва. Прилагане и изпълнение. Ще има система, това е ясно. Имаме го във всяко споразумение, с всяка трета страна има система за арбитраж. Що се отнася до тълкуването на европейското право, арбитража няма да го определи, а Европейския съд когато говорим за дълговане на общностното право, само Съд на Европейските общности ще е този, който ще може да го направи. И да ще бъде независим от арбитража. Когато става дума за тълкование на европейско законодателство, тълкованието ще се направи от съда. Не може арбитражен съд да прави такова тълкование, което да е върху законодателството, но да се прави от външен орган, външен за структурата на Съюза. По прехода, госпожо Гърлинг, това е част от оттеглянето. Това няма да бъде нещо отделно. Това е част от 50 ти член оттегляне. Затова този преход не може да бъде 10 годишен, защото тогава не е преход. И тогава не е възможно да бъде част от отеглянето. Може да е част от отеглянето, само когато е ограничен във времето. Затова преговарящият Барние каза до 2020. И ние казваме, ако по-дълго, може би, максимум 3 години. Ще бъде част от оттеглянето. И когато споразумението дойде в парламента през октомври тази година, 50 член оттегляне, включително преход, с евентуално приложение, което съдържа политическа декларация за бъдещите отношения. Малко ще забързам сега по въпросите и бележките, които бяха направени. Ясно е, че трябва да се намерят решения. Знаем ги. По Евротом, по Европейската агенция за лекарствата е ясно как се работи с трети страни. Имаме начин на работа и той може да се приложи и към Великобритания. Господин Фланаган, казахте, вие сте федералист, вие ли сте точния преговарящ? Има много. Шуман, Моне, тегаспари. Дори и Чърчил, според мен, е федералист, макар че е британец. Така че не мисля, че това е проблем. Казах, че някои държави в бъдещия свят са джуджета. Всички държави са джуджета. Трябва да работим заедно в Европейския съюз, за да не сме джуджета. Това аз съм, не съм го измислила, аз Пол Спако казва. Той казва, всички сме джуджета. Някои го знаят, други не го знаят. Обаче ще го научат. И то бързо. Така стоят нещата. Задължително е, госпожо председател, ако е възможно, по пете въпроса, които зададах, може би може отново да ги изпратите тези въпроси, вашия ваше секретарият на членовете на вашата комисия, тъй като е важно да чуем вашето становище. Ще го включим при изготвянето на резолюцията. Господин Фланаган, резолюцията не е написана. Правя го преди това. Тя ще бъде написана на края на февруари, когато получим от вашата комисия какво да включим в глава а, околна среда. Благодаря. И ние ви благодарим. So, um, Елате пак когато има нещо ново в този дълъг процес, наречен Брексит. Благодаря. Ще се видим и дния път. Uh, What is the uh, University of? Колеги, подгответе картите за гласуване. Uh, Започваме с гласуването. Преди това, здравейте на група студенти, гости на господин Флоренц от университета в Клеве. Те са тук на нашето заседание, заедно с техния професор. First, uh, item on our... Първата точка списъка за гласуване. Досието за споделянето на усилията. Електронно гласуване, моля гласувайте. ЕПП е НП има един повече. Окей. Okay. The vote is... Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Сега можем да гласуваме за Лулусиев. Едно гласуване, електронно. Моля, гласувайте. Again, uh, EPP one too many. Един повече има от НП. Still one too many. Още продължава един да е в повече. Can we settle that up so we can move? За да продължим, трябва да се реши този проблем. Някой да си извади картата от ТНП. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Следващото гласуване. Въпрос искане за устен отговор за колебание връзка с ваксините и спад на вакцинациите в Европа. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Същото, същата тема. Въпрос искане за устен отговор до съвета. Моля, гласувайте. And is closed. Край на гласуването. Uh, adopted. Приема се. Something, no, take okay, I take this one. Next, uh... Следващия. Проектът доклад, мониторинг и докладване на емисиите на со 2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства. 15 изменения. За. Против. Проверка. Моля, гласувайте. Прекратено е. Приема се. След това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 въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, 102, извинете, въздържали се, отхвърля се, 103 за, против, въздържали се, отхвърля се, 104 за, против, въздържали се, отхвърля се, 105 за, против, въздържали се, приема се. 106. Не. Няма да го гласуваме. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Промис 10. За. Против. Проверка. Гласувайте. And it's closed.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 Проверка 124. Моля, гласувайте. 124. Край на гласуването. Приема се. 125. За. Против. Въздържали се. Приема се. То 27 ли? 127. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 129. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 19. За. Против. Проверка по Тран 19. Моля, гласувайте.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 За. Против. Въздържали се. Хвърля се. 24. Тран. За. Против. Въздържали се. Приеме. 155. Тран. 25. Изменение 25. И 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. 156. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 157. За. Против. Въздържали се. Приема се. Obviously, it's identical this one. Yeah? Um, where are now? 158. 158. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 159. За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 Приема се. 173 и 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 175 за. Против. Въздържали се. Проверка. 175. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за. Проверка по 37. Моля, гласувайте по 37. Край на гласуването. Отхвърля се.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 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против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 Край на гласуването. Приема се. 9. 9. За. Против. Въздържали се. 9. Нали така? 9. За. Против. Въздържали се. Проверка по 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 79 и 80. За. Против. Въздържали се. Приема се. Дванайсет. За. Против. Въздържали се. Приема се. 87. Не. Шести компромис. За против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14, 88, 89, 90. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 91. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. 92. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се целият проект от доклад с претъпелите изменения за не. Електронно всъщност, извинявайте, гласувайте. Можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Сега трябва да гласуваме по мандата, за да започнат междуинституционалните преговори. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Няма как да се аплодира. Не е много силно мнозинството that's not a strong one. Next one is, uh, <coughs> it looks consistent. Madame Ayuso. Закономерно е това, госпожо Аюсо. Сега гласуваме за етикетирането на спиртни напитки. 159-то изменение. За против Нека гласуваме електронно. Проверка. 159-то изменение. Първото в списъка. Много на кантар беше гласуването. Не можах да преценя. Отхвърля се. Второ изменение. 160 агри 12 за, против, въздържали се, приема се. 161 за,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 We stop here. Yes. Okay, so 160. И така 167 и 168, понеже 166 е оттеглено. Тези двете, кой е за? No one. Against. Против. Отхвърля се. Гласувахте 167 и 168 току-що. 169 и 170 за, против, въздържали се, приема се. Агри 16 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172, 173, Агри 17 за, против, въздържали се, приема се. Агри 18 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 1 за, против, въздържали се, приема се. Агри 21 и Инта 6 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. Кой го каза това? Да води за опан. Моля, гласувайте с карти. Okay, no, no, it might be, it might be that you are right. Може и да сте прав. The vote is closed. Край на гласуването. Okay, 178. 178 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 179 за. Против. Въздържали се. Извинявам се още веднъж. За. Против. Въздържали се. Приема се. 180 за. Против. Въздържали се. Приема се. 181 за. Против въздържали се, отхвърля се. Пето. Ягри 22 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 и 184 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. 183 и 184 изменения. Край на гласуването. Приемат се. Приема се. 6 и Агри 23 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 185 и 186 за. Против. Въздържали се. Проверка, моля. The за опен. Али гласувайте. И край на гласуването. Приема се. 187 и Агра 24 за. Против. Въздържали се. Не гласувахте. 188 и Агри 24. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пакет за съдържанието на захар за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, отхвърли се. 191. 191, ninety who is in favor. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 222, 23, 24, 25. За. Против. Въздържали се. Проверка. It's a package 222. Пакет 222 до 225. 222, 223, 224, 225.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 Проверка, моля. Агри 32 гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Агри 33. За. Против. Въздържали се. Още веднъж. Агри 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 34 за, против, въздържали се, приема се. 232, 233, Инта 9 и Агри 35 за, против, въздържали се, приемат се. 234 до 237 плюс Инта 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за, против,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 38 и 248 за, против, въздържали се, приема се. 249 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 да, за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 267 за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. 260 и 261. За. Против. Въздържали се. Ао да не видях. 260 и 261 за. Против. Въздържали се. Проверка, моля. The vote is open and и край на гласуването. Отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 и Агри 39 за, против, въздържали се, приема се. 268 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 275, 276, 77, 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 74. За. Против. Проверка. 274. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 279 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 12. За. Против, въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 312 ягри 56 за, против, въздържали се, приема се. Агри 57 и Инта 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 314 и Агри а, 58 за, против, въздържали се, приема се. 313 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. 317 за, против, въздържали се, приема се. 320 за, против, въздържали се, отхвърля се. 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. 319 за, против, въздържали се, приема се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 322 за, против, въздържали се, приема се. 323 за, против, въздържали се, приема се. 324 за, против, въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се, отхвърля се. 326 за, против, въздържали се, отхвърля се. 327 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 и 23 за, против, въздържали се, приема се. 328 и 329 за,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 и 343 и Инта 26 за, против, въздържали се, приема се 17, 344 и Инта 27 за, против, въздържали се, приема се 18, Инта 28 и 345 за, против, въздържали се, приема се 19, 346 и Инта 29 за, против, въздържали се, приема се. Агри 61 за, против, въздържали се, приема се. Инта 30 за. Против. Въздържали се. Проверка на Инта 30. Инта 30. And the vote is close. Rejected. Отхвърля се. 347 за, против, въздържали се, приема се. 348 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 62 за, против, въздържали се. Не видях за, против, въздържали се, отхвърля се. 20. И Инта 32 и 349 за, против, въздържали се, приема се. 350 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 63 за, против, въздържали се, приема се. 21 и Инта 33 и изменение 351 за, против, въздържали се, приема се. Инта 34 и Агри 64 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Агри 66 за, против, въздържали се, приема се. 357 за, против, въздържали се, отхвърля се. 358 за, против, въздържали се, приема се. Агри 67 за, против, въздържали се, приема се. 359 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 37. Тези двете за, против, въздържали се, приема се. 360 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 38 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 371 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 372 за, а не отпада, извинете. 373 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се. Приема се. 397 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320... 397, е, моля гласувайте с карти. And disclose. Rejected. И 396 ли искате да проверим? Добре, проверяваме 396. Моля, гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 32. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Агри 75 отпада. 401 за, против, въздържали се, отхвърля се. 402 и 3, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Четиристотин и второ, 403 гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. It's closed. Край на гласуването. Приема се. Извинете. Не гласуваме останалите изменения. Благодаря. Oh, it was not this one. Okay, 405, who is in favor? 405 за. Против. 405 за, против, въздържали се. Нека гласуваме електронно 405 изменение. Приема се. 404 за. 33- изменение гласуваме, извинете. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 406 за, против, въздържали се, отхвърля се. 407 за, против, въздържали се, приема се. 409 за, против, въздържали се, приема се. 408 за, против, въздържали се, приема се. Агри 76 за, против, въздържали се, приема се. Агри 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 410 изменение за, против, въздържали се, приема се. 411 за, против, въздържали се, приема се. Агри 78 за, против, въздържали се, приема се. Агри 79 за, против, въздържали се, приема се. Агри 80 за, против, въздържали се, приема се. 412 за, против, въздържали се, приема се. 413 за, против, въздържали се, отхвърля се. 414 и 415 за, против, въздържали се, приема се. Технически компромис към първо приложение за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 418 изменени за против въздържали се приема се. 421 за против въздържали се приема се. 422 за против въздържали се. Нека да гласуваме електронно. 422 А, извинявайте, приема се. Забавихте се да дигнете е, ръце. 423 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да гласуваме електронно. 423. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 424 за, против, въздържали се. 424. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 426 за, против. Is doing like that, so tell me. Показва неясно. 426. Кой е за? Благодаря, приема се. 428. За, против, въздържали се, приема се. 431, 32, 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 437 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 440, част първа, за против въздържали се, приема се. Нека да гласуваме 440 първа част. НДП и социалистите и демократите гласуват а, по един същи начин. Приема се. Агри 90 за, против, въздържали се, приема се. 400 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четиристотин четиридесет и две. показвайте ясно с ръка. Самата аз не съм нито против, нито за някои изменени. Значи, приема се. Извинявам се на господин Пиека. Нямаше други вдигнати ръце, освен вашата. Съжалявам. Компромис 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 448 за, против, Въздържали се, отхвърля се. 449 и Агри 96 за, против, въздържали се, приема се. 450 за, против. Нека да гласуваме електронно 450-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 453, 43-то, е, извинявайте. Приема се. 454 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 459 за. Против. Въздържали се. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 460 и 61. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 461. 462 и 463 за, против, въздържали се, приема се. 464 и 465 за, против, въздържали се, приема се. 466 за, против, въздържали се, приема се. 467 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 468 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 469 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 472 за, 472 изменение за, против, въздържали се, нека гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 40 и... 59. За. Против. Въздържали се. Приема се. 516 за, против, въздържали се, приема се. 70 изменение за, против, въздържали се, приема се. 517 за, против, въздържали се, приема се. Агри 100 за, против, въздържали се, приема се. 518 изменение за, против, въздържали се, приема се. 519 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. Агри 101 за, против, въздържали се, приема се. 520 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 79 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 80 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Да гласуваме ли до 88 изменение амблок от 81 до 88 изменение? Съгласни ли са всички политически групи да гласуваме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 Приема се. 102 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 изменение. А, извинете, 104 изменение. За, против, въздържали се. Нека да гласуваме. 103 и 104 изменение заедно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 105 изменение. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Нека да гласуваме отново амблок от 106 до 115 изменение, ако сте съгласни. Благодаря ви. Кой е за? Против? Въздържали се?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 Приема се. 144 за. Против. Нека да гласуваме електронно 144-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 43. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 ще гласувам още 6-7 документа. Следващата многодишна финансова рамка, подготовка на позицията на парламента, компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, а, изменение номер 16. Да проверим електронно. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Гласуваха ли всички? Приема се. 17 изменение за, против въздържали се, приема се. 18 изменение за, против въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Гласувайте, моля.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 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 до 45 изменени са идентични за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно по 46-то изменение. Гласувайте, моля. And the vote is closed.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 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Шестдесет и пет, шестдесет и седем за, против, въздържали се, приема се. 66-то, 70-то, 74-то, 75-то за, против, въздържали се, приема се. Шестдесет и осмо за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за,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 Край на гласуването. And it is adopted. Приема се. Следващия документ. It's two different points, 14 and then 15. Okay. Um, so, a European strategy and cooperation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 въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, отх... приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за,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 40 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 42, 43 или 42? Добре. 43. За. Каза да се гласува, но тя така каза. Явно сме го гласували вече. Приема се, прие се, така че преминаваме на 43 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 45 за. Против, въздържали се, приема се. 46 за. Против, въздържали се, приема се. 68 за. Против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, проверка. По втора част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, проверка. 11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 въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека отново 20 за. Напълно се прие. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се. Проверка по 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23. За. Кой е за 23? Против. Въздържали се. Хвърля се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването и текста се прие. Сега е освобождаване от отговорност. Предстои като гласуване. Комисията първо. Комисията. Изменение едно За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две, За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. Не. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. Почти приключваме и приключваме. Приема се. Ема. Европейската агенция за лекарствата изменение 1. За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 Тогава гласуваме по 7 с устното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9. Също има устно изменение. Приемате ли устното изменение? Да. Значи гласуваме 9 с устното изменение за. Против. Въздържали се. Проверка на устното изменение. Моля, гласувайте. Почти приключихме. Приключихме. Отхвърля се. И заключително гласуване. Електронно гласуване.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 Нека да го направим отново, осно изменение, може би аз съм се объркала. Да, приема се. 10 за, против. Моля, гласувайте. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 9 за, против. Държали се. Електронно гласуване, окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега продължаваме с следващото. С ECDC, Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Хвърля се за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега Европейската агенция за околната среда за, против, Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6. За. Против против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, електронно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега продължаваме с ЕКА. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. 2. За, против, въздържали се, приема се. 3. За, против, отхвърля се. 4. За, против, Въздържали се. Проверка. По 4. Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. И това е всичко. Прекратете гласуването. Приема се. Мисля, че приключихме изгласуването. Доколкото разбирам, благодаря ви за сътрудничеството, благодаря за разбирането, което проявихте. Като знаете, госпожа Биенковска бе помолена да отговори в писмен вид. Така че така приключваме днешната сесия.